вносителите на петиции, които следват нашата дейност, които са идвали тук в залата на Европейския парламент и а, наистина вие разполагате с а, пряка връзка с европейските граждани. Ние защитаваме интересите на европейските граждани не само на теория, но и на практика. Благодаря. Grazie, Bossinaro. L'onorevole Salavracos. Благодаря, давам думата на господин Салавракос. Благодаря, госпожо председател. И аз на свой ред искам да поздравя госпожа Валеан за всеотдайната работа, за да стигне текста, който обсъждаме днес до нас. В край на краищата основната тема е правата на човека. И като гражданин с гръцки происход, трябва да кажа, че ние, гърците, сме особено чувствителни към е, човешкото измерение, правата на е, човека. От гръцки е максимата човекът е мяра на всички неща. А, е, по-късно идва римската сентенция Homo homini lupus est, човек за човека е вълк. Започвам с това, защото мисля, че трябва да държим сметка за общата картина. Αυτό είναι ο ρόλο μα σαν πολιτικό και γι' αυτό φιληθήκαμε την πολιτική για να βελτιώσουμε τη ζωή των άλλων ανθρώπων. В края на краищата, ние тук, особено в парламентарната комисия по петиции, сме тъкмо за това – да отстояваме правата на човека. Когато погледнем от друга страна статистиката, не бива да забравяме, че ние сме само 8% от населението в света, а произвеждаме 30% от БВП в глобален мащаб. И тенденциите ще се променят в обозримото бъдеще тенденцията е към спад до 10% от БВП. Това ще породи огромни проблеми, за които трябва да държим сметка. Не само поради намаляването на относителния ни дял от световното население, но и поради други фактори. Ще се увеличава относителния дял на младежите през следващите 20 години. И ние трябва да избистрим позицията си спрямо другите региони в света. Правата на човека са един основен показател за нея, като имаме предвид и интензивните миграционни потоци. Ако разполагаме с необходимите правила и процедури, ще можем да преодолеем проблемите. И според мен докладът е много полезен, защото той не пренебрегва големите демографски предизвикателства, които предстоят. Не бива да забравяме една простичка истина. Когато законодателстваме, не бива да се откъсваме от реалния свят. Нормотворчеството не е абстрактно упражнение, а понякога се боя, че политическите и правните ни резолюции не държат сметка за реалното им изпълнение. Така че човек за човека е вълк понякога надделява над гръцките. Госпожа Неделчева. Председател, аз също бих искала най-напред да поздравя докладчика за изключително задълбочен и всеобхватен проект на доклад. Засегнати са изключително важни и актуални въпроси, свързани с гражданството на Европейски съюз. В началото бих искала да отбележа, че договорът от Лисабон придава допълнителна сила на гражданството на Европейски съюз, най-вече защото той подчертава концепцията за права на човека – той не ни даде гражданство на Европейския съюз, което да замести националното, само го допълни, но с придобиването на юридическа стойност на хартата на правата на човека, европейското гражданство се изпълни с по-голямо съдържание. И в тази връзка бих искала да обърна внимание на няколко важни за мен момента. Най-напред се присъединявам към това, което вече беше казано от моята колега Басеско и отправям внимание към точка 8 в текста. Тя се отнася до решението на някои държави членки за продължаването на преходните разпоредби, които ограничават достъпа на българските и румънските граждани до техния пазар на труда. Според договора за присъединяване те трябваше да представят ясни и недвусмислени аргументи за това решение. Страните, които искат да продължат ограничителните мерки до края на 2013 година, трябваше да уведомят Европейска комисия за това и да представят доказателства за сериозни затруднения и заплахи пред техните трудови пазари. Според мен тези заплахи не са никак сериозни и в тази, връзка смятам, че е необходимо тези страни, които са решили да продължат преходните разпоредби за ограничение, да преразгледат решението си възможно най-бързо и най-вече да представят ясни аргументи за това тяхно решение. Друг въпрос, на който бих искала да обърна внимание е правото на отправяне на петиции до Европейския парламент. В момента знаем, че гражданите продължават да изпитват недостиг на информация по този въпрос. Ето защо смятам, освен, че, освен това, което вече е предложено в текста, т.е. чрез информационните бюра на Европейския парламент в държавите членки, тази информация да бъде максимално разпространявана и на национално ниво и по-скоро чрез мрежата на националните омбудсмани. Продължава да бъде тази мрежа сравнително недобре позната и смятам, че чрез нейното популяризиране ще ще, можем да се възползваме максимално от нейния капацитет и що се отнася до разполагане с информация, и що се отнася до разпространението на тази информация и нейното достигане до гражданите. Една, една трета точка във връзка с Европейската гражданска инициатива, тъй като 2012 година е годината, която ще видим първите европейски граждански инициативи, смятам, че е необходимо Европейска комисия да предоставя отчет за нейното прилагане пред нашата комисия, Комисията по петиции. Би било добре да имаме реални данни и резултати, с помощта на които да можем да правим анализ и оценка на това как Европейската гражданска инициатива бива прилагана в действителност. И накрая, що се отнася до проблемите с собствеността на гражданите на Европейски съюз, смятам, че тези проблеми съществуват до една или друга степен и в други държави членки, не само в страни като Испания, Кипър и България. Липса на доверие на трансграничния пазар на имоти може да се наблюдава в глобален мащаб и едва ли вината може да бъде хвърлена единствено върху две-три страни. Има и други въпроси от доклада, които според мен заслужават внимание, но за сега ще се спра само на тези, които вече изложих. Още веднъж бих искала да благодаря на докладчика за изключително изчерпателния първи проект на доклада и обръщам внимание в заключение на това, че проблемите, които са засегнати в него, е необходимо да бъдат последвани от реални мерки и от ясен календар за тяхното изпълнение. И по този начин смятам, че заедно с колегите ще осъществим това, това което всъщност доклада вече ясно е дал заявка, че го е направил. Първа крачка, но много последователна и силна за преодоляване пречките при упражняването на правата на гражданите на Европейски съюз. Благодаря ви. Е, Благодаря. Господин Кашман има думата. <clears throat> Благодаря, госпожо председател. Поздравление на госпожа Варан. Поздравление и за проявеното от нея търпение, защото доста време трябваше да почака, докато се достигне до сериозно обсъждане на доклада. Докладът е отличен и е, в тази връзка трябва да изкаже своето несъгласие с преждеговорившата колега. Е, големите проблеми с собствеността бяха точно в Кипър, Испания и България. Има, може би, проблеми и другаде, но в никакъв случай не са в такъв размер. И а, за това е необходимо да се обърне специално внимание на въпросите, възникнали в Испания. Получили сме десетки хиляди петиции по въпроса. В Кипър и България също има сериозни проблеми. И за това поздравявам докладчика за това, че се занимава с най-сериозните и тежки нарушения и случаи на дискриминация. Всеки един ден трябва да е ден на европейското гражданство. Не може да има просто ей така една номинална година на европейското гражданство и толкова, тъй като има хора, срещу които има сериозна дискриминация, например по религиозни въпроси. Е, религиозни препратки е, често възникват напълно произволно в различни политически изказвания и все се намеква, че хора с различна религия, националност или по друг начин различни, по някакъв начин всъщност са корена на проблемите в Европейския съюз и еврозоната като цяло. В Великобритания, например, наскоро излезе ужасяващ доклад на една организация, наречена Migration Watch, който възоснова на някакъв си друг доклад твърдеше, че проблемите с, с младежите в Великобритания в момента са пряко свързани с тези е, държави членки, които са се присъединили към Европейския съюз наскоро и чието граждани са получили право да търсят работа в Великобритания. Това из... твърдение не бе подкрепено от каквито и да било факти. На за щастие, съвсем скоро, след като бе публикувано, правителството напълно го преверга. Но има такива случаи на други места включително и във Франция, където граждани на други страни се разглеждат като заплаха за вътрешна сигурност на тази страна. И много често това е повод или по-скоро извинение държави членки да се да прибегнат към тесногръд протекционизъм. Как може например, да се държи Великобритания по този начин, да се появи премиера на Великобритания на среща на върха, да иска нещо, което засяга само неговата страна и след като не го получи, да каже «Е, останалите проблеми на Европа мен не ме засягат. Има огромни проблеми в Европа. Продължават да не се допускат румънски и български граждани в други страни, включително и в Великобритания. Това е право, това е правилно подчертано в доклада. Не може да има два, две различни класи граждани. Същото въжи и за еднополовите двойки и хора, които са като мен в едно еднополово гражданско партньорство. Ами, моят партньор няма да има същите е, права като мен в други страни. Така че трябва да сме възможно най-смели и да не ни е страх да говорим по теми, които може би не са популярни, но които са тясно свързани с правата на човека. Защото правата на човека винаги изглеждат като абстрактна концепция, а, когато не засягат лично нас. Но в момента, в който а, нашите права на човека се засегнат, изведнъж нещата стават съвсем реални. Затова трябва да използваме своето въображение. Да си представим, ако такова нещо се случваше на мен, на моя партньор, на майка ми, на децата ми, бих ли бил съгласен, бих ли си затворил очите. Затова подкрепям доклада и поздравявам неговата смелост и много се радвам, е, че се призовава за процедури за нарушение, защото има страни, които нарушават основни разпоредби на европейското право. Да, госпожо председател, знам, че говоря дълго, но има страни, които твърдят, че проблемите в еврозоната се създават от свръхрегулацията. Проблемите в еврозоната, с изключение на а, световните пазари, които на практика са обявили война на суверенните държави на, в Европейския съюз, всъщност проистичат от това, че правилата никога не са били прилагани. Именно заради това този доклад е от решаващо значение, за да ни насочи към най-важните проблеми, свързани с върховенството на закона, а не с липсата на разпоредби. Поздравление, госпожо Валян. Благодаря. Не виждам някой друг да иска думата. Господин Болон. Благодаря, госпожо председател. Извинете ме за закъснението, но имах затруднение. Влакът не вървеше, защото някой се беше самоубил на релсите. Но исках да дойда на време за доклада Валян, тъй като той е от изключително значение. имайки предвид съдържанието му. По мое мнение, дискусиите трябва да отидат отвъд административното признаване – не говоря за административното признаване на брака на еднополовите двойки, говоря и за други проблеми, не само интегрирането на ромите. Но това, което исках да кажа е, че докладът е от съществено значение, тъй като той се отнася до гражданството на Европейския съюз. Тази тема обаче е толкова всеобхватна, че неизменно ще трябва да вземем предвид и някои други елементи в него. Извинявам се за закъснението мнението си не можах да чуя преждеговорившите. Сега ще се, опитвам, ще се опитам да бъда кратък, за да не повтарям неща, които може би вече бяха казани. Но основната ми идея е следната. Акцента в доклада трябва да се постави върху пречките за свободното движение на лицата в Европейският съюз. Трябва да се премахнат всички тези пречки, пред които са изправени европейските граждани при тяхното движение в рамките на Европейския съюз. Да, тук се говори за признаването на дипломите, да, но акцента трябва да се постави върху информирането на европейските граждани за техните права. В това отношение, по мое мнение, вече доста неща бяха направени, но може да се внесе допълнително подобрение. За мен е важно да се информират гражданите за техните права, и в този контекст да им се обясни какви са възможностите за обжалване при положение, че правата им са нарушени. Много често изпадаме в ситуации в някои държави членки, в които правото на гражданите за свободно движение в Европейския съюз се спазва сравнително. И в случай на нарушаване на това право, много често има неравно информиране на гражданите за, начини, за средствата за правна защита. Знаем какъв беше проблема с Югендамт. Това е проблем, който иллюстрира проблемите, свързани с трансграничните разводи. Това иллюстрира много добре пред какъв проблем могат да бъдат изправени европейските граждани. Следващия аспект, на който искам да се спра, е Европейската година на гражданите 2013 година. Това е напълно уместно и подходящо като инициатива. Споменатото от госпожа Валеан е ам, удовлетворително, но доста ограничено по своето приложно поле, така че считам, че трябва да се спомене малко по-нашироко Европейската година на гражданството. Считам, че ам, сега е най-подходящия момент да се упомене нещичко свързано с гражданите, нещо повече от административните пречки, пред които са изправени гражданите. Гражданите не трябва да прекарват времето си и да харчат парите си в излишни административни постъпки, за да направят нещо, което е напълно естествено. Това е в общи линии. Извинявайте, ровя тук в бележките си. Но в общи линии това беше всичко, което исках да кажа. Благодаря. El... Eh, Gracias. Господин Мартинес. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да поздравя госпожа Валян за добре свършената работа. Според мен тя заслужава поздравленията ни, понеже Усилията й са да се справи с една почти невъзможна задача. Доклад за гражданството в Европейския съюз. 20 докторски дисертации поне могат да бъдат написани по тази тема. А решенията, които тя предлага, са много интелигентни тя се ограничила до малко на брой, но най-съществени въпроси. И както каза и преждеговорившия, разбира се, може да бъде разширен доклада в една или в друга посока, но подходът на докладчика е правилен, защото той стимулира по-нататъчните разисквания и предимството е, че имаме и подзаглавие. премахване на пречките за упражняване на правата на гражданите на Европейския съюз. Мисля, че това доуточнение за нас има най-голямо значение. Естествено, докладът трябва да се впише в общата ни работа в парламента, защото е огромно поле темата за европейското гражданство yo creo que habría que ligar mucho a lo que es la Carta de Derechos y Libertades. Говорейки за европейското гражданство, не можем да го откъснем от Европейската харта за основните права на гражданите. По време на годината на гражданите трябва категорично да се изясни пред гражданите, че тази харта съществува, че тя действа. В съвета на Европа que, que, que, que vamos a poder comprobar que no se están cumpliendo en toda su dimensión. Съвета на Европа също се работи по поредица текстове за правата на човека – Съвсем правилно беше отбелязано, че слабостта е в реалното практическо приложение и поради тази причина през Европейската година на гражданите трябва да се замислим пак за начина си на работа в комисията. Не толкова с темите, с които се занимаваме, а с начина по който функционираме. Ние трябва да бъдем много по-полезни на гражданите. А понякога се подхлъзваме в друга посока и потенциалът ни не се използва пълноценно. Най-малкото. Затова смятам, че е наложително да работим по-ефикасно заради вносителите на петиции. От нас се изисква да следим дали има нарушения на европейското законодателство. А твърде често комисията ни се превръща в говорилня, идват граждани с най-различни петиции, просто защото не са съгласни с решение на тяхната страна или община. И когато ние не се е, занимаем с тях веднага, пресата гръмва. Европа не хае, Европейския парламент си затваря очите пред едно или друго нарушение, а не е така. въпреки че трябва да признаем, че не правим максималното във всички случаи. За съжаление, твърде често вносителите се оплакват, че не работим достатъчно експедитивно, ефикасно и от това се възползват медиите. През годината на гражданите трябва да положим усилия да обясним колко важна е нашата парламентарна комисия и как я свързваме пряко с изпълнението на основополагащи документи, като хартата на Европейския съюз за основните права и Европейската конвенция за правата на човека на съвета на Европа към която и Европейския съюз се е присъединил. Eh, Благодаря за добре свършената работа и пожелавам е, успешна работа и през новата година. Благодаря, господин Мартинес. Мисля, че е, госпожа Валян получи много висока оценка от изказалите си. Ще ви дам, госпожо Валян, след малко а, думата, но преди това аз самата искам да добавя няколко думи. Присъединявам се към високата оценка и благодарността на колегите. Дълбоко съм удовлетворена, че инициативата се радва на толкова широка подкрепа сред членовете на парламентарната комисия. Съгласна съм по същество с господин Мартинес. Съвсем конкретно е посочена каква е темата на доклада премахването на пречките. Натрупали сме достатъчно опит в работата с петиции, жалби и стъпвайки тъкмо на този опит, госпожа Валян е посочила най-важните пречки, които непременно трябва да бъдат премахнати, за да се гарантира пълноценно участие на гражданите. Ще е, продължим да разговаряме с госпожа е, Валян, надявам се, през следващите дни, именно защото даваме много голямо значение на доклада. Връщам се към казаното от господин Кашман. Изключително важно е комисията по петиции да върши добре работата си за да отстоява основните е, човешки права на гражданите на Европейския съюз. Хартата е, за основните права трябва да бъде спазвана неотклонно. Не бива обаче да объркваме основните права на човека с гражданските им права. гражданските права проистичат от договорно-правната основа на Европейския съюз. И мисля, че е назрял моментът да обмислим отново работата си и да потърсим начини за повишаване на ефективността и по-доброто взаимодействие с институциите на Европейския съюз, включително Европейската комисия. Трябва да видим какво можем да направим във връзка с правото на пребиваване. Юридическият термин безспорно е ясен, но има редица свързани проблеми. Деца, лица не навършили 18 годишна възраст, граждански партньорства, еднополови двойки – Разбира се, нямаме никакво намерение да навлизаме в пространството на националното законодателство, но във всички случаи трябва да намерим начини да преодолеем съществуващите сега пречки за упражняването на правата на гражданите. Заслужава да обърнем по-голямо внимание на този въпрос – както и на преподавателите по чужди езици. Лекторите, за а, които говори госпожа Валян, за а, които а, се говори и в доклада, според мен трябва да се разгледат по общата рамка. Трябва да видим какви са по-общите последици, а не само да обобщаваме опит от обсъждани петиции от група хора. Мисля, че и тук трябва да се предприемат необходимите мерки, за да се възстанови справедливостта. Разбира се, има страни като Испания, България и Кипър, които трябва да следим особено отблизо. В зависимост от развитието на а, ситуацията, за да видим какво можем да направим. Нека да престанем да се успокояваме с това, че въпросите са в прерогатив на държавите членки, че те имат правомощия да предприемат мерки и така нататък. Когато се изясни какви са отговорностите, няма с лека ръка да приемаме нарушаване на правото на собственост и други права на гражданите. Не бива да се сблъскват с безразличие от наша страна вносителите. Крайният срок, повтарям още веднъж, след благодарностите си към госпожа Валян, е 19 януари, за да можем да приемем доклада на следващото заседание на 27 февруари и на мини-сесията през марта да бъде гласуван доклада в пленарната зала. С това можем да преминем към следващата точка от дневния ред представяне на Европейската година на гражданите 2013 година, точка 8 от дневния ред. Ще чуем представител на главна дирекция комуникация на Европейската комисия. Може да не произнасям правилно името, за което се извинявам, казва председателката. Софи Бернар. Hello, Благодаря много. Благодаря, дами и господа. Да, действително казвам се Софи Бернар и съм ръководител на отдел политика за гражданите в Генерална дирекция комуникации. Много се радвам, че мога да представя тази година, Европейската година на гражданите 2013 година. Тя е много важна, тъй като една година преди изборите за Европейски парламент през 2014 година, както и 20-та годишнина от въвеждането на европейското гражданство в Мастрихския договор. Същевременно обаче се намираме в трудно време. Економическа и финансова криза, необходими са повече усилия да се насърчат гражданите активно да участват в европейския проект. За това е много важно ние тук в Европейския парламент по-добре да изясняваме пред гражданите важните въпроси. През декември 2010 година Европейския парламент призова комисията да предложи въвеждането на такава Европейска година на гражданите, за да може така да се приоритизира информирането на гражданите за техните права. Какво означава Европейския съюз за действителните хора? За повечето хора това е възможността да пътуват, да учат и да работят в други страни в Европейския съюз. За европейските граждани свободата на придвижване е едно от основните права, свързани с европейското гражданство. Именно заради това смятаме, че е много важно именно посредством гражданството да се възстанови доверието на хората в Европейския съюз и да им се покаже какви са ползите от това гражданство. Логичните стъпки тук е, са първо информирането на гражданите за техните права и предоставянето на възможности на гражданите свободно да упражняват тези права на свободно придвижване и прочие в Европейския съюз. Така те се чувстват е, като граждани принадлежащи на Европейския съюз. Същевременно трябва да продължат и обсъжданията свързани с задълбочаването на социалното включване и връзките между европейските граждани. Важните за Европейския съюз ценности като откритостта, толерантността и солидарността са отрешаващо значение за да се прекършат новите нарастващи тенденции на подкрепа за популизма и национализма в Европа както и протекционизма. Затова трябва да се предприемат мерки по места. Необходимо е да се работи в тясно сътрудничество и всички партньори да работят ефективно заедно. Стратегическата цел на кампанията ще са всички европейски институции. Е, службите представля... Е, на Европейския парламент и постоянните и представителствата на парламента и комисията в държавите членки ще играят важна роля. Националните парламенти и гражданските организации също ще бъдат включени. Вече поддържаме връзка с тях. И ще се обърнем а, към всички с призив да развият допълнителни инициативи и за своя сметка. Много важно е нашето послание да се разпространи възможно най-широко. Възможни са множество действия и инициативи на европейско, национално, регионално и местно ниво. Кампании за предоставяне на информация, възможности за обмен на добри практики, дебати, дискусии – Същевременно възнамеряваме да засилим ролята на Europe Direct, тази интернет страница, където гражданите могат да получат информация за своите права. Европейският парламент, националните, регионалните и местните власти, представителите на гражданството, общество и е, институциите трябва да са работят като стратегически партньори за постигането на тези цели. За това с удоволствие ще е, изслушам вашите коментари и бих е, се радвала да мога да отговоря на всички въпроси, които ще зададете. Благодаря. Благодаря на представителката на Европейската комисия. Ами в такъв случай можем да открием дискусията по тази точка от дневния ред, като разбира се не забравяме и връзката с следващата точка от дневния ред, докладчик, по която е господин Салавракос, на който ще дам думата малко по-късно. Е, е Много благодаря, госпожо председател. Много изчерпателно беше изложението от е, комисията и намеренията и са много амбициозни. Навлизаме в същината на достиженията на правото на Европейския съюз и до подзаконовите нормативни актове, чието наличие за съжаление не гарантира изцяло на практика свободното движение. Връщайки се към призива от декември 2010 година, не бива да забравяме, че договорът от Лисабон вече влезе в действие и 2013 година ще бъде обявена за Европейска година на гражданите. Съвсем основателно е да се вгледаме в пречките за отстояването на правата на гражданите, включително правото на свободно движение. Европейската година на гражданите в съчетание с останалите действия ще допринесе за подобряване на положението. Това е важно и за обикновените граждани, и за юристите, които да намерят информация на различни езици в информационния портал. Достъпът до портал е може би най-ефикасното средство за постигането на целта и би трябвало да подкрепим тази инициатива. Също така трябва да си поставим някои основни цели. Свободното движение на а, хора е неотменимо право, включително и на учащи се. Всеки да има право да избере в коя държава членка на Европейския съюз може да учи. Прехвърлянето на права също е изключително важно, за да не се допусне експлоатация от недобросъвестни работодатели в други държави членки трябва да се осигури възможност за прехвърляне на стопанска и професионална дейност. Гражданите би трябвало да имат едни и същи а, права навсякъде в Европейския съюз, т.е. еднакви с гражданите на приемащата държава членка. Информационният портал ще съдържа цялата необходима информация за процедурите и условията за пребиваване на по-дългосрочна основа в държавите членки. Това създава най-големи трудности, затова и подчертавам именно този аспект. Според мен трябва да работим ефикасно в пълно сътрудничество с всички колеги. Благодаря. Яр. Яр има думата. Äh, Благодаря, госпожо председател. Тази тема е в пряка връзка с темата, която обсъждахме и преди малко, а именно доклада за гражданството на ЕСА за 2010 година. Тази информационна кампания е един вид рекламна дейност. Ние ще информираме за свободното движение, за правата и така нататък, но именно това е и целта. Това е ключовият елемент на цялото начинание. Така че е важно тази кампания да бъде проведена и да имаме такава година на гражданите. Виждаме, че а, темата е вписана в дневния ред, но все пак а, има доста противоречия към този момент. Има много проучвания, според които много от европейските граждани отговарят, че европейското гражданство не означава почти нищо за тях. Европейските граждани явно знаят какво означава европейско гражданство, щом има толкова много петиции. Ако европейските граждани нямаха нужда от свободно движение на лицата в Европейския съюз и от упражняване на техните права, то и ние нямаше да получаваме толкова петиции. Така че тук има някакво противоречие. Когато гражданин в рамките на свободното движение на лица отива в друга държава членка и закупи някакъв имот, много често този гражданин установява, че има разлика в приложимото право между двете държави членки новата държава и неговата държава членка на происход. Разбира се, този гражданин трябва да бъде информиран за правата, с които разполага и трябва да му се даде възможност да ги упражни. Именно това е и целта на Европейската година на гражданите. Що се отнася до нашата парламентарна комисия? Считам, че има няколко недостатъка, няколко слаби страни в начина ни на работа. Какво имам предвид? Имам предвид нещо, за което информираме и вносителите на петиции. А именно, липсата на парламентарни демократични средства, които да ни позволят да премахнем пречките. Ние сме отговорните лица в това отношение. Ние сме тези, които трябва да се обърнем към останалите парламентарни комисии и да ги информираме за съществуващия проблем. Да ги информираме и да действаме заедно, за да можем да отстраним проблема. Да, много държави членки казват, трябва да действаме заедно, но трябва да отчитаме регионалните и националните ни специфики. Ето защо държавите членки много често а, трябва да постигнат компромис. Но ние тук сега сме на прав път и трябва да помислим за начина на действие. Второто нещо, което искам да кажа. Не бихме желали Европейската година на гражданите да бъде управлявана на централно ниво. Да, става въпрос за възстановяването на реномето на европейските институции, но основния, основната отговорност не трябва да се поема от Европейския съюз като цяло. Ще има ли някакви манифестации, ще има ли някакви ем, мероприятия, които да бъдат организирани тук или там. Необходимо е да сближим гражданите по начин, по който да им позволи да бъдат коректно информирани за правата си. Да бъдат информирани за правата си, за начина на упражняване на тези права и за начина на защита. Благодаря. Мерси, мадам президент. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да се възползвам от тази възможност, за да поздравя още веднъж Европейската комисия за отличната инициатива. За нас също е видно, че а, тази тема е тясно свързана с доклада, който разгледахме преди малко. Можем само да се радваме, че е приета Европейска година на гражданите. Знаем, че от самото начало на изграждането на Европа основният напредък винаги е бил отбелязван, когато гражданите са поставени в центъра на Европа. Но тук идва и първата невидима граница, която не трябва да прекрачваме. Защото това не трябва да означава да преминем тази граница и да имаме гражданин в центъра на Европа. Тази граница е фиксирана преди 20 на години и не трябва да забравяме и малката осведоменост, която имат европейските граждани във връзка с техните права. Така че основното наше предизвикателство е да продължим да следим бездната, която съществува между действащите разпоредби и реалните проблеми на гражданите в техния ежедневен живот, тази бездна трябва да бъде намалена. Ние трябва да се ангажираме за премахването на всички пречки при евро... упражняването на европейското гражданство. Дори и метафорично казано, тези 20 години, които изминаха, трябва да са ни направили по-зрели, по-реалисти. Така че за да можем да действаме реално, се нуждаем от конкретни действия. Европейските граждани трябва да имат доверие в Европейския съюз и да имат възможност да защитят правата си. За тази цел обаче се нуждаем от конкретни мерки, от конкретни действия, които гражданите да видят в техния ежедневен живот. Аз лично считам, че с влизането в сила на Лисабонския договор бяха отбелязани а, доста, а, беше отбелязан голям напредък в областта на правосъдието. Европейския парламент получи повече правомощия. Така, например, гражданите получиха правото на писмен превод. Но какво става с процедурните правила? И тук подкрепям казаното от докладчика. Докладчикът, който ни призова да се улесни избора, да се улесни достъпа, извинете, благодарение на портала e-Justice до документи, в ам, правната област на всички езици. Така че гражданите могат да бъдат потребители, могат да бъдат туристи, по този начин да пътуват в Европейския съюз. И в това отношение се обръщам към Европейската комисия. Какви са конкретните инициативи, които възнамерявате да приемете в това отношение? Бих ли могла нашата комисия да бъде информирана за тях, за да може и ние от наша страна да ги разпространим и да работим по тях заедно с европейските граждани? Следващото нещо. Не може да изградим Европа на гражданите без младите хора. Успехът на програмата Еразмус ни показва до каква степен е необходимо младите хора да се запознаят с нови култури и по-специално с нова университетска култура. Ето защо програмите в тази област, считам, продължават да бъдат пречка за движението на младите хора. Би трябвало да имаме повече инициативи в това отношение. Бих искала да привлека вниманието на Европейската комисия върху следното. Има ли инициатива за сближаване между инициативите в рамките на Европейската година на гражданите 2013 и новата програма на Европейската комисия Младеща в действие? Считам, че ако има някакво сближаване, някаква връзка между тези две програми, то бихме имали и допълнителни гаранции, които да ни позволят да премахнем пречките пред движението, свободното движение на младите хора. Бих искала да упомена също така и свободата на работниците, нещо, което обсъдихме и в рамките на последния доклад. По какъв начин ще обясните на българите и румънците? Ам пречката пред тяхното свободно движение в Европа. Възнамерявате ли вие да защитавате правата на всички граждани на Европейския съюз, в това число на българските и румънските а, търсещи работа? Следващия аспект, на който искам да се спра, е следният. Защитата на правата трябва да бъде пряко свързана с конкретните желания на гражданите не трябва да се водим само от нашите интереси. Чувството за принадлежност към една общност, европейска общност, считаме основния двигател – който е и пряко свързан с комуникацията, така че трябва да имаме съвместни инициативи, за да продължим да насърчаваме европейското гражданство. И ако мога да си позволя, бих искала да заключа с а, малко лирика в този брутален свят, както често се казва. За мен е важно, благодарение на Европейската година на гражданите и благодарение на доклада, който обсъдихме преди малко, та важно е европейското гражданство да може да излезе от тази тази своя черупка на допълнение към основния слой на Европейския съюз. Благодаря. Бекер. Господин Бекер, Мария. Э, zur Beschäftigung mit diesem Projekt Europäisches Jahr ergänzend zu den Anmerkungen Темата за Европейската година на гражданите е тема, по която и господин Яр се изказа и мисля, че тук трябва да включим и националните и регионални елементи. Това трябва да се гарантира. Не може да се работи само централизирано от Европейски парламент или от Брюксел. Разбира се, важно е да се работи и тук, но трябва да се работи на всички нива. Има още един важен въпрос, който искам да повдигна тук. Важен на национално и международно равнище, а именно гражданското общество. Неправителствените организации и други подобни организации. Много е важно те да бъдат включени още от самото начало. Още когато набелязваме основните репери на тази европейска година. Защото те могат да свършат отлична работа по разпространение на основното послание, което пък от своя страна също трябва добре да се дефинира. Ако организираме някакъв някакво централизирано събитие тук в Европейския парламент, това на практика не е достатъчно добро от гледна точка на комуникациите, защото само тези, които дойдат до парламента, ще могат да присъстват на него. А ако има веб страница, това също не е достатъчно, защото не може да се очаква хората специално да ходят да я търсят в Google. Така че трябва да има една широко обхватна, професионално организирана кампания, която да е и добре финансирана. Много жалко е, че по отношение на Европейската година на доброволческия труд и по отношение на Европейската година на активното остаряване, нямаше достатъчно средства. В крайна сметка, ако искате да предадете едно послание до 500 милиона граждани, е, трябва да се заделят съответните ресурси. Ако посланието е достигнало само до 5 милиона, значи работата не е свършена. Ясно е, че в момента бюджетите са урязани – но все пак е, е добре от стратегическа гледна точка да помислим какво да правим с тази година. Благодаря. Благодаря, госпожа Йотова. Госпожо председател, аз а, днешната тема така обединена около правата на гражданите и разглеждаме във връзка с различни доклади, с различни инициативи. Страхувам се обаче от а, това, че нашия диалог а, тръгна в една посока, която имам много сериозни съмнения дали е много продуктивна и ефективна. Защото набелязваме и говорим по различни проблеми, а някакси няма структура в това, което ще предложим а, както за бъдещата ни работа, така в крайна сметка и на нашите избиратели – аз имам два конкретни въпроса към комисията, които може би са залог за това доколко ще бъде успешна тази инициатива. Първият ми въпрос е свързан с това. Добрите намерения са едно, но какво конкретно предлага комисията за тази година, която е посветена на тази изключително важна тема? Дали комисията ще предложи някакъв документ, който ние с вас можем да разискваме, върху който можем да концентрираме, да съсредоточим нашите усилия и разбира се да направим своите предложения за това как да се развива тази кампания в страните членки и да бъде полезна на нашите избиратели, и на нашите европейски граждани. И втория въпрос е, всяка година е посветена на някаква тема. Може ли а, да получим или да напишем в своя дневен ред една, една точка, в която да направим преглед и да получим информация от страна на Европейската комисия, доколко и как са били според тях и по тяхната преценка ефективни тези рекламни кампании. Allora alla se vuole... Eh, Благодаря много. Давам думата на представителя на комисията за да отговори на зададените въпроси и направените коментари. Заповядайте. Благодаря за дадената дума. Разбира се, ще отговоря на въпросите, които ми бяха зададени. Ще започна с местното, националното и регионалното измерение. Разбира се, възнамеряваме да работим в сътрудничество с държавите членки, с регионите. В следващите няколко дни ще се срещнем с представители на местните общности, на регионалните общности. С представители на гражданското общество в момента се създава един неофициален съюз, в който членуват много организации, които вие познавате. Разбира се, ние желаем да работим с тях, за да можем да чуем какви са нуждите и очакванията им. Защото повече глави мислят по-добре от една. Ето защо възнамеряваме да работим в тясно сътрудничество с споменатите партньори. Възнамеряваме, разбира се, да работим с Европейския парламент и в частност с представителствата на Европейския парламент в държавите членки, както и представителствата на Европейската комисия. Ще работим и с евентуалните центрове за контакт, които имаме в различните държави членки. Това е, що се отнася до ам, нашият конкретен допир до представителите на място. По отношение на въпроса за младите и за работещите, в момента сме в тясна връзка с генералните дирекции на комисията, които пък от своя страна са в тясна връзка с европейските граждани така че с оглед на младеща в действие ще излезем с съвместно съобщение с тези генерални дирекции. Разбира се, работата в тясно сътрудничество ще бъде много по-ефективна от самостоятелната и изолираната такава. Задействали сме и различни програми, като програмата Европа за гражданите. Целта е да се задейства гражданското съзнание – Предвидени са различни проекти във връзка с побратимяването и други. В рамките на въпросните проекти се поставя акцента върху Европейската година на гражданите, като разбира се следим за тясната връзка между различните програми. Засегнат беше и въпросът за финансовите средства. Разбира се, финансовите средства не са много високи, но това ще бъде компенсирано от работата в сътрудничество, която ще донесе до много по-големи плодове. Последният въпрос се отнасяше до специфичните кампании. След като се приеме решението на комисията, след като се постигне съгласие с вас и с съвета относно това как точно да изглежда Европейската година на гражданите, тогава ще излезем и с по-специфични предложения, които разбира се ще бъдат представени на колегиума на комисарите. Как оценяваме кампаниите? Тази година, 2013, ще бъде оценена. Ще има оценка и на предишните години. В момента разглеждаме резултатите от Европейската година на доброволческото начало. Мога да ви дам и някои конкретни примери, ако искате, но можем да ви представим конкретни резултати за Европейската година. Европейската година а, насочва светлините на прожектора към определен проблем, което от своя страна позволява да се води диалог между държавите членки и институциите с цел изковаването на конкретни политики. Разбира се, а, стига се до по-добро признаване на професионалните сертификати на хората, които работят в благотворителната сфера. Това е резултат от Европейската година на доброволческото начало. Разбира се, всичко това води до обмен на практика и на добри практики. С това ще приключа за момента. Благодаря. Е, Благодаря за тази първа размяна на мнения. Господин Салавракос, заповядайте. Да, много ви благодаря, госпожо председател. Благодаря на колегите за изказванията. Много ще разчитам на вашето съдействие, идеи, предложения. Показаното от господин Яр трябва да подчертая, че Европейската комисия потвърди намерението си да проведе разнообразни събития през годината, макар и бюджета да е крайно ограничен. Въпреки всичко, трябва да се постараем да стигнем до максимален кръг хора, независимо от ограничените средства – Бях в Гърция за празниците и се връщам доста обесърчен. В Гърция се говори за кризата, за корупцията, за канцлера Меркел, за президента Саркози. Има обаче и други теми, които заслужават нашето внимание. преди, когато парите не бяха изместили е, всички останали теми в общуването между хората, хората се вглеждаха повече един в друг, повече общуваха. Сега вече не е така. Проблемът с безработицата все пак засечва всичко, особено в Гърция. Хората а, е, са е, в много големи затруднения, не могат да поемат разходите си. Не пива да се превръщаме в оазис, в кула от слонова кост, която а, е, дори няма представа за най-насъщните проблеми на гражданите. Нека да преразгледаме наличните средства, нека да видим с какво се занимаваме. Имаме не само е, портала e-Justice, имаме и системата Solvit. Призовавам за най-пълноценното им използване. Още веднъж пожелавам на всички успешна нова а, година. Меркел и Саркози а, ни дават мрачни предупреждения, но да се надяваме, че ще има и по-добро. Благодаря, господин Салавракос. Благодаря за добрите новогодишни пожелания. И така, е, продължаваме с следващите две точки от дневния ред 10 и 11. Първа размяна на мнения за две проучвателни мисии, едната в Берлин, другата в Румъния. Започваме с проучвателната мисия в Берлин. Госпожа Йотова има думата. Благодаря, госпожо председател. Аз се надявам, че всички участници в тази делегация в Берлин, колегите евродепутати, разполагат с първоначалния материал, който беше изготвен от нашия секретарят. Визитата ни в Берлин бе по една особено деликатна тема, свързана с дейността на службите по проблемите на младеща в Германия и петициите и жалбите, които сме получили от европейските граждани, свързани с дейността на тези служби. На 24 ноември 2011 година Комисията по петиции организира проучвателна мисия в Берлин поради многобройните жалби от европейски граждани, които имат проблеми с Югендамт. Така това е името на тези служби. Това е втората мисия в Германия във връзка с тези сигнали. През 2007 година се провежда първата проучвателна мисия, която завършва с работен документ на господин Либицки, тогавашен председател на комисията, на базата на който документ петициите са затворени. Въпреки това, проблемът очевидно продължава да стои в някаква степен, доказателство за което са нови жалби, адресирани до нашата комисия. Считам, че една от най-важните функции на Европейския парламент е създадената възможност европейските граждани да се обръщат пряко към нас, тогава когато считат, че имат нарушение на европейското право, а между другото и днешния диалог, вече два часа, показа, че действително а, има какво още да се желае в това отношение и всички ние сме заинтересовани правата на нашите граждани да бъдат запазени. Затова няма как да отминем с мълчание или формално петициите на гражданите на нашите страни, които очевидно очакват помощ от нас. Едновременно с това мисията не си поставя за цел да бъде съд или да се намесва в националното законодателство на която и да е държава членка, включително и на Германия, което е право единствено на съответната страна. Нашата задача е да получим максимална информация от всички засегнати и да излезем с конкретни препоръки, които да защитават интересите на всички страни. Искам предварително да благодаря на нашите германски колеги за оказаното съдействие при подготовката на мисията. Една голяма част от идеите за срещите дойдоха от тяхна страна. В кръга на нашето внимание не стоят отделни случаи а, или юридически казуси. Опитваме се да разгледаме проблема общо и до толкова, доколкото бихме могли да окажем съдействие съгласно нашите собствени правомощия. Жалбоподателите са на мнение, че в случаите, когато европейски граждани не са с немска националност, службите за проблемите с младеща прилагат дискриминационни мерки и нарушават основни човешки права, като най-често се цитира член 6 – правото на справедлив процес, член 14 – забрана за дискриминация и член 8 – право на зачитане на личния и семейен живот от Конвенцията за защита на правата на човека. Разполагаме с резюмето на секретарията за различните срещи, няма да ги преразказвам, всеки би могъл да се запознае с този документ, а бих призовала останалите членове на делегацията ако намерят пропуски в този документ или считат, че още нещо може да се допълни, да го направят в хода на нашата работа. Ще се опитам да дам информация върху отговорите на най-важните въпроси, които бяха поставени от нас по време на мисията. Според представителите на институциите, с които се срещнахме в Берлин, Югендам се намесва в случаите на развод на родителите, когато не може да се стигне до споразумение. Според тях става дума за 2-3% от общия брой разводи. Основната причина за тази намеса е да се осигури благото на детето в случаите, когато има желание от страна на родителите или когато има опасност за децата, например от малтретиране и отвличане. Според нашата информация, само 25% от случаите, с които се занимава Югендам, са проблемни и те засягат преди всичко международни бракове. Въпросите, които бяха зададени от членовете на делегацията по време на проучвателната мисия, могат да бъдат обобщени в няколко посоки. Разбира се, не претендирам за пълна изчерпателност и очаквам допълненията на моите колеги. Първо, променило ли се нещо в дейността на службите между двете проучвателни мисии, за да не се получават повече такива петиции и жалби от гражданите в Европейския парламент, които считат, че са нарушени техните права. Говорим за този период от 2006-2007 до сега. Доколко немските институции, които работят с тези служби, имат преценка за решенията, които се взимат от тях и за тяхната обективност? Защо разговорите при срещите между родители и деца трябва да се водят на немски язик? Кой и в кои случаи, разбира се, се ползва преводач? Кой осъществява мониторинг върху дейността на тези служби? Защо оплаквания за подобни казуси идват преди всичко от Германия? Как се стига до случаите, в които срещите се осъществяват под надзор и кога може да има преводач? Искам да отворя тук една скоба и да подчертая, че тази проблематика почти не беше разисквана по време на срещата ни с нашите колеги от Комисията по петиции и жалби на Бундестага, защото се оказва, че подобни жалби не са от техните компетенции, тъй като службите по проблемите на младеща са изградени на федерален принцип и се разглеждат от местните парламенти, независимо, че получихме информация за 25 жалби, които по подобни казуси и по подобни проблеми са стигнали и до комисията в Бундестага. Какво научихме от отговорите, които получихме от различните институции? Кои са били точно тези институции? Можете да се запознаете от програмата, по която работи тази проучвателна мисия. Институцията Югендант е създадена през 1922 година като част от общинското самоуправление на градове и области. Решенията, засягащи родителски права и задължения, могат да бъдат взимани само от семейния съд, а не от, служби, от въпросните служби. Те обаче участват по време на семейните съдебни процеси и съдът трябва да изслуша становището на Югендант по време на процеса. А, разбира се, може да се съобрази, а може и да не се съобрази с това становище. От своя страна съдът информира периодично службите при подадени молби за развод. Когато родителите не желаят намесата на югендант в ролята на консултант, те не участват според уверенията на представителка на една от тези служби в Германия. Ако родителите не приемат мнението на югендант, те могат да се обърнат към съда. Според представител на парламентарната комисия по семейството, възрастните, жените и младеща в Бундестага, наблюдение по време на срещите се осъществява в случаите на повдигнати криминални обвинения или опасения за детето за отвличане и малтретиране. Подобно становище не бе изказано от други участници в срещата, а очевидно наблюдението не се прилага само в тези специфични случаи, за което красноречиво говорят и подадените до нас жалби. Нерядко в жалбите се говори за наличието на субективна преценка а, при определени казуси от служителите на службите. Многобройни бяха въпросите, които бяха зададени от моите колеги евродепутати. Може би не съвсем пълна информация и недостатъчна информация получихме върху, въпрос, върху въпросите има ли мониторинг върху дейността на службите, какви мерки се предприемат в случаите на техни неправомерни действия и нарушения. Поради федералното разпределение на тези служби, очевидно нямаше как да получим тази информация на централно ниво. Не получихме информации за това кой е санкциониращи орган на местно ниво, след като очевидно дейността е регламент... не е регламентирана на национално ниво и всъщност това, което интересува най-много нашите европейски граждани, към кого те трябва да се обърнат, когато смятат, че се нарушават техните права на родители. Как се определят случаите, в които срещите се провеждат под наблюдение и в кои случаи участниците в тях са принудени да говорят само на немски язик? не получихме и конкретен отговор дали има някаква промяна в дейността на тези служби и дали въобще въпросът е стоял на местно или национално ниво в страната за тези 4 години, през които продължават да се получават такива жалби и петиции в Европейския парламент. В заключение искам още веднъж да подчертая, че проучвателната мисия няма за цел да ревизира или да се намесва в националното законодателство на Германия, нито да издава каквито и да било оценки и преценки. Не подкрепям позицията, изказана по време на някои от срещите ни в Берлин, че подхождаме предубедено към дейността на юген Дамц. Напротив, нашето желание през цялото време беше да имаме повече информация и заедно с всички засегнати страни да се опитаме да помогнем на многобройните жалбоподатели. За нас най-важното е спазването на законността и ценностите на Хартата за човешките права, международните споразумения и конвенции, както многократно, между другото, стана дума и днес в дебата, който водим вече няколко часа. В това отношение, между другото, подкрепям инициативата, за която чух от някои колеги тук в Европарламента, за създаване, може би, на една неформална работна група, която да се занимава с проблемите при международните разводи. Искам да подчертая и още един факт, че по време на проучвателната мисия в Берлин нямахме възможност да говорим с родители, които са изпратили такива жалби до нас, с жалбоподатели, макар че такава практика има при други проучвателни мисии, в които лично аз съм участвала. Сега искам да благодаря за вашето внимание. Подкрепям предварително всяко мнение и препоръка, която ще направите по време на изготвянето на окончателния доклад. Grazie per questa prima relazione e ha chiesto la parola il collega Bolan. Благодаря за този доклад. Сега господин Булон. Благодаря, госпожо председател. Да, действително тази мисия в Берлин беше втората за нашата комисия. След първата ни мисия във връзка с тази служба, Министерството, компетентното Министерство по семейството призна, че съществуват проблеми в това отношение в някои случаи. На първо място бих искал да благодаря на господин Вилен и господин Ияр за това, че организираха нашата мисия. Организационно тя протече много добре, въпреки че не видях Бранденбургската врата. Въпреки това обаче бяхме ефективни и признавам, че това, което каза днес госпожа Йотова е всъщност доста нюансирано и с оглед на това, с оглед на работния ден, който проведохме и с оглед на събеседниците, с които говорихме, наистина считаме, че свършихме добра работа, имахме представители както на тази служба, така и на Бундестага. По този начин ние успяхме да разберем по-добре функционирането или проблемите в функционирането на съответната служба. Зададохме много въпроси, не получихме отговори на всички от тях, но все пак отбелязахме напредък. В немската система съществува специализирана служба за защита на младеща, нещо, което е похвално. И в немската система този въпрос е приоритетен. Похвални са тези начинания. Същевременно обаче, нещо, което казахме и когато отидохме в Берлин, ние отиваме там не в качеството ни на съдници, а в качеството ни на хора, които желаят да помогнат. В някои случаи се виждаше, че жалбите изобщо не биват разглеждани. Трябва да признам, че по-голямата част от случаите, които се разглеждат от семейния съд в Германия и от съответната служба, са изключително добре разглеждани, с изключение на няколко изолирани случая, които ние разглеждаме тук и от които можем да останем с впечатлението, че не са добре третирани от компетентната служба. Но, що се отнася до всички останали случаи, тази служба работи изключително добре. Това, което установихме, нещо друго, което установихме е, че случаите, които ние които ни бяха дадени като примери, както и случаите, които бяха представени като проблемни, Всъщност бяха случаи, които разгледахме, за да иллюстрираме действията си. Аз лично. Считам, че има възможност за жалби от страна на хората, които считат, че техните права не са били спазани при развод или относно родителските права върху детето в случаите на смесените двойки, т.е. двойки чието единия, когато единият партньор е гражданин на друга държава членка. Така, например, в този случай се дава възможност посредством представител на компетентната служба да се издаде ам, оценка на функционирането на службата. Но видяхме, че никога не е имало ефективни жал, жалби, ефективно обжалване, тъй като тази служба не е национална или федерална, това е просто структура, която съществува във всеки един град или агломерация. Тоест има толкова служби, колкото и градове или агломерации. Няма координационни действия, няма надзор върху тези структури, като това се отнася и за други места във Франция. Нещата стоят по същия начин. Във всяка една структура може да има хора, които добре си вършат работата, но в паралелна структура в друг град е възможно те да не я вършат добре. И когато говорим за семейното право, за упражняване на родителските права, за развод, болезнен развод, това са теми и области, в които много често дисфункционирането се отразява болезнено. Тези структури обаче могат да бъдат много добър събеседник в случаите, в които хората се нуждаят от помощ. От мисията ни в Берлин нататък не е минал един ден без да получа някаква жалба във връзка с тази служба. Има много жалби, които получавам многократно и трябва да разгледаме тяхната допустимост, но това просто а, показва колко често възникват тези проблеми. Най-често проблемът е следният. Имаме една а, двойка, която се развежда, има спор във връзка с родителските права върху детето. Много често нещата между родителите се влушават. Единият от родителите е чуждестранен гражданин, който желае да има правото на посещение при детето. Много е лесно за немския гражданин да сезира компетентната служба и да заяви, че има риск партньорът му да отвлече детето, като по този начин правото на посещение на чуждестранния партньор, не германския партньор, е отказано. И това не във връзка с конкретни основания за това, че съществува риск детето да бъде отвлечено, а заради предположение, че има такъв риск. Така че чуждестранният партньор е изправен пред една адска машина – Процесът може да трае години, също така и много скъп. И това лице, по принцип, много рядко може да обжалва в Германия. Времето обаче си тече. И за да се разреши проблема между двамата съпрузи и с оглед на предположението за риск от отвличане на детето, като изтекат няколко години, на двамата родители се казва, и сега, ако ви дадем право на посещение, това може да шокира детето, така че трябва да изчакате още малко и минават още повече години, в рамките на които наивните родители могат да получат правото да видят детето си и, дете, и, и детето да получи правото да вижда и двамата си родители. Така че много често това са случаите, които ние разглеждаме тук. И това е един конкретен, иллюстриращ пример, който ни показва казусите, с които трябва да се справи компетентната немска служба. И да ви покажа, че много често има просто предположения, относно риска за отвличане на детето. Просто предположения. Това, разбира се, може да доведе до много допълнителни, съпътстващи действия и проблеми. Кой може да помогне на подобни родители? И ам, а в този контекст е възможно да възникнат и други структури. Структури, които дори да препоръчат на един от родителите да отвлекат детето си. Но няма да засягам всички конкретни примери. Трябва да вземем предвид и прилагането на конвенцията Брюксел 2А. В рамките на защитата на човешките права и на хартата за основните права се предвижда право на обжалване срещу лице, което упражнява своите официални функции. Там е вписана и забраната за дискриминация, включително езиковата дискриминация, нещо, което спомена госпожа Йотова. Предвижда се обвиненията да бъдат разглеждани във възможно най-кратък срок. Правото на изслушване се предвижда също така. Достъп до преписката и правото на детето. Всички тези споменати права в случаите, в които разглеждаме в нашата комисия, не са спазени. Тези критики не са отправени само от нашата комисия. Подобни критики възникват и в немските медии в Германия. В немските медии, в които излизат подобни критики на първа страница. Така че виждате, този проблем е критикуван дори в Германия. как да се изразя, щастлив съм, че тази втора мисия, тъй като беше втора мисия, щастлив съм, че тя се проведе в Берлин. Имахме а, събеседване с а, Министерството, а, компетентно в областта на семействата. Илюстрирахме на представителите на компетентното министерство някои случаи, които според нас са показателни. случаи, които иллюстрират нарушаването на а, правата на гражданите. Целта ни беше да видим а, какъв ще бъде отговора на компетентното министерство. Искахме да получим отговор във възможно най-кратки срокове. Желахме също така да получим информация, за да може да а, дадем полезен отговор на вносителите на петиции, които се обръщат към нас. Общия брой петиции, които сме получили, които продължаваме да получаваме, откакто отидохме в Берлин, ами трябва да ви кажа, че този брой е изключително голям. Има структурен проблем в Германия. Няма да се намесвам в начина по който Германия организира своите структури, но считам, че е мое лично задължение да направя предложение. Редно е в Германия да се помисли за създаването на федерален омбудсман, както и на омбудсман на местно ниво. Необходимо е в този омбудсман да може да бъде сезиран и той да работи в тясно сътрудничество с омбудсманите на нашите държави. По този начин бихме могли да предоставим много по-бързо отговор и да помогнем на вземането на решение от компетентния съд или компетентната служба. В противен случай ще продължим да получаваме петиции. Надявам се, че това предложение ще бъде взето предвид. И с оглед на спешните случаи, които ви цитирах, бих искал да добавя също така, че много често се иска от нас да се намесим а, пред самите компетентни органи. А това противоречи на правилата, защото не може да се обжалва. Вносителят на петицията не може да обжалва решението на съда, пред същия съд. Трябва да имаме друга компетентна инстанция, пред която да се извърши обжалването. Наистина, надявам се да получим бързо отговор на поставените от нас въпроси от страна на Министерството на семейството в Германия, за да може да предприемем по-ефективни действия. Благодаря. Гленда. Колегата Виланд. Ja, vielen Dank, ähm, Frau Vorsitzende. Zunächst will ich mal, äh, mich für den Dank bedanken, dass der Kollege Ja und ich äh, благодаря, госпожо председател. Много се радвам, че имаше възможност да се проведе тази организирана от мен и от господин Яр мисия. Бях адвокат преди е, да стана депутат в Европейския парламент. Занимавал съм се с семейно право. И трябва да кажа, че имаме система за уреждане на спорове, когато, като имаме предвид федералното устройство на Германия, съпрузите са от различни провинции. Чрез подобно посредничество се стига до бързо и удовлетворително решаване на много голям брой спорове, когато се разделят съпрузите, включително и когато единият не е германец. Това е втората мисия. Причината е, че първата не беше на достатъчно добре организирана от нас от Европейския парламент, трябва да кажа. Само един от членовете написа доклад, но това в никакъв случай е, не може да е достоверно и да се превърне в официален документ на Европейския парламент. Поради тази причина се наложи втора проучвателна мисия – Господин Буланд говореше за за действане на адска машина, която потъпква правата на човека. И при такъв начин на изразяване излиза, че всичко се прави умишлено. Разбира се, че не винаги има възможност да се упражняват в пълния им обхват правата на човека в Германия. Но да се говори за потъпкване на правата, да се говори за адска машина, това предполага умисъл, предполага целенасочени, преднамерени действия. А такива няма. Бих препоръчал да погледнете статистиката – Имат хиляди разводи в а, Германия. И трябва да видим а, в а, колко процента или колко промила от а, разводите се намесва Югендамт. Да, процедурата е много продължителна. В някои южноевропейски страни, нямам предвид Франция, съдопроизводството е, е толкова мудно, че граждани на тези е, страни сами предлагат в Германия чрез Югендам да се реши спора им за детето или децата. Много малък е процентът на а, разводите, в които има намеса на Югендамт. А що се отнася до отвличането на а, деца и противозаконното им отвеждане в трети страни извън Европейския съюз – германският, парла... германският родител е безпомощен, защото детето не е в Европейския съюз. Manchmal ähm, lange geht. Und ähm, dann äh, ein letzter Punkt. Като разбира се, всеки казус ähm, си има своите особености. Имаме един случай, в който а, жалбоподател а, е в Италия, а, е, на лишаване от а, свобода и стърпява наказанието и това много усложнява фактическата обстановка. Така че не са еднозначни всички казуси, а, които представят пред нас. Господин Кариер – специализира в областта на отвличането на деца. След тежки разводи, децата много тежко преживяват скандалите между родителите не само преди, но и след развода. Надявам се да не ни наводнят с петиции от подобен характер от други страни, не само в Германия. Като че ли в Германия има специфична обстановка, нека да получаваме е, петиции. Но не вярвам и не искам граждани на други страни да се превръщат в жалбоподатели за техните системи. Най-важното в крайна сметка е да не се нарушават правата на гражданите на Европейския съюз. Ако германски родители пред германски е, съд не могат да решат е, е въпроса, то тогава те могат да се обърнат към европейските институции, ако техните европейски права са нарушени. В противен случай, на национално равнище се организира система, която решава а, проблемите. Административното право в редица държави членки, особено в южната част на Европейския съюз – създава много трудности, но така или иначе правата трябва да бъдат отстоявани. Гос... Благодаря, господин Бекер. Нека да благодаря много на лидера на делегацията в Берлин за нейния доклад. Получих го вчера по имейла, но за съжаление нямах възможност до днес да го разгледам в достатъчно големи подробности. Колегите Яри и Виланд също ни помогнаха да разберем някои подробности за тази проучвателна мисия. Действително, при срещите си с хората в Берлин натрупахме доста впечатление и информация и всичко това до голяма степен е включено в доклада. Като член на тази делегация, изпратена от нашата комисия, бих искала да помоля за малко повече време, за да подам коментари. Господин Яр, благодаря много, много се радвам, че можем да проведем, че можахме да проведем това пътуване. Е, да, действително, що се отнася до съществото на проблема, нещата бяха добре представени от господин Виланд, но има някои въпроси, които все още остават неизяснени. Германците ни поканиха да останем няколко дни, но нямаше как да го направим. Мисля, че ако имахме повече време, щяхме да успеем да натрупаме повече информация и да намерим отговори по всичките си въпроси. Така че мисля, че е добре преди да се изготви крайния вариант на доклада, да изпратим в писмен вид някои въпроси до Германия. Например, що се отнася до въпроса за надзора върху действието на службите за младеща, например. Защото в крайна сметка е, иначе не би било честно. Германците ни предложиха много повече възможности за срещи и за натрупване на информация. Просто ние нямаше как да останем. Службата Югендамт работи по много различни въпроси. Има, например, един случай, в който и дъщерята, и майката са поискали детето да бъде отстранено от семейната среда за едно известно време, защото бащата се е държал агресивно. След което се е провела среща. И след срещата бащата се е върнал вкъщи и е застрелял дъщерята. И тогава медиите са полудели. Ма как така не е имало а, полицейска защита? А, как така не, са, не е било заведено детето някъде на сигурно място? А, така реагират а, някои родители. Той, а, този а, баща е сметнал, че неговото достоинство е било поставено под въпрос. Но в крайна сметка повечето от е, споровете се разрешават по един задоволителен, хармоничен начин и се прилагат е, мерките за закрила на е, детето. Въпросът е обаче, когато родителите живеят на различно място, при кого отива детето? При бащата в Мюнхен или при майката в Сицилия? каквото и решение да се вземе, една от страните ще бъде в неравностойно положение. Така че има множество е, тежки и трудни случаи от подобен характер. И е много важно да се види къде ще има по-добра грижа за детето. Последните ми коментари са свързани с казаното от мен по-рано, че е добре да изчакаме крайния вариант на доклада и да получим повече информация от германските власти. Колегата Салавракос има думата. Благодаря. Госпожо председател, оставам с усещането, че ние се занимаваме с това какви са и би трябвало да бъдат правомощията на германски служби. Не това е нашата работа. Ние трябва да разглеждаме петиции и да проверяваме дали са нарушени правата на гражданите. Аз съм против всякакви опити за обобщения. Защото не, това е най-верният път към истината. Като имаме предвид броя жалби или казуси, може погрешно да се изтълкуват е, числата и да се е, заклейми несправедливо една държава точно защото е предоставила възможност за защита, а е обвинявана в недопускане на равнопоставеност. Делегацията по време на мисията имала възможност да се занимае с два или три казуса. Мисля, че на базата на два-три случая, е, с които сме запознати, не можем да правим генерални обобщения. Така не бива да се работи. И ми се струва, че трябва да си извлечем полка. Казусите могат да са много сложни, много важни. Но ние не работим на основата на прецедентното право или на обичайното а, право, а, характерно за англосаксонската система. Нека да си се придържаме към отделните случаи и да не правим обобщения отвъд тях. Благодаря на колегата Салаврагос. Господин Болан, още веднъж е, иска да вземе думата, но не забравяйте, че времето изтича. Благодаря. Само 30 на секунди. В отговор на германския колега и това, което каза господин Вилан. Въпросът не е да установим дали има умишлена политика в този дух. Аз е, казах, че това е една екстремна практика, и че тя се извършва от асоциации, които се изкарват хляба по този начин. Но не там е въпроса, не там е основният въпрос. Това е сигурно. Не става въпрос за умишлена политика. Без значение дали става въпрос за тази разнопосочна структура, която съществува в Германия. Основният въпрос е следният. Защо имаме жалби само, които са свързани само с тази служба, конкретно с тази служба? А колега Йотова. Благодаря, госпожо председател. Аз съвсем скоро ще представя и окончателния доклад, но наистина още веднъж настоявам колегите в писмен вид да дадат всички от тези неща, които според тях трябва да бъдат включени в него. Искам да направя обаче само няколко ам, няколко ремарки, които струва ми се са много важни. Първо, във връзка с изказването на последното изказване на господин Салавракос, може би за това, че той не беше член на тази делегация, има погрешно впечатление за начина по който бяха проведени разговорите. Искам да уверя и него и всички останали колеги, че последното нещо, с което сме се занимавали, са два или три конкретни казуси по време на цялата делегация, ние не сме говорили за конкретните случаи и за конкретните жалби, които са поступили при нас. Ние говорихме принципно по проблемите и искахме възможно повече информация във връзка с създадени казуси. В никакъв случай не се е говорило нито с конкретни имена, за да и смятам, че постановката, която господин Салавракос посочи, че на базата на два-три казуса можем да направим погрешно заключение за цяла една система в определена държава членка, е изцяло погрешно. Искам да предпази останалите колеги от подобна заблуда. На второ място, в отговор на господин Виланд, ние сигурно никога няма с него да постигнем консенсус по едно. аз не съм склонна да измервам толкова деликатни проблеми с статистика и проценти и една жалба да има от европейски гражданин, ако той е стигнал до Европейския парламент, защото не е намерил някъде на друго място справедлив процес, ние сме длъжни да му обърнем внимание, поне това е моето разбиране. И на следващо място, изцяло подкрепям моя колега господин Яр, всички от тези въпроси, на които ние не получихме конкретни отговори, да изпратим писмен от името на комисията, ако искате от името на отделни евродепутати, към съответните институции в Германия с желанието час по-скоро да получим този път конкретни отговори. Благодаря. Благодаря, госпожо Ятова. Господин Салаврако, заповядайте. Е, благодаря, госпожо председател. Много се извинявам. Аз не говорих конкретно за вашия доклад и за вашата мисия. Аз говорих по-общо за правомощията на нашата парламентарна комисия. Да не разглеждаме отделни петиции и оттам нататък а, да обобщаваме прекалено. Трябва да гледаме на правомощията си в тесния смисъл на понятието, иначе много лесно ще престъпим границата на субсидиарността. Разбира се, от конкретни случаи можем да извлечем полки за бъдещето, но да се придържаме към правомощията си. Ние не сме съдии, не сме съдебни заседатели, не сме част от е, съдебната власт изобщо и не ние се произнасяме по общите принципи. Ние можем само да разгледаме отделен казус на базата на една петиция и да се произнесем по конкретните обстоятелства в този случай. Иначе ние се разпростираме неправомерно широко. Благодаря. Благодаря. Благодаря на госпожа Йотова за добре свършената работа и на всички, които участваха в тази толкова интересна дискусия. Разбира се, това е само първа размяна на мнения за мисията ще я обсъдим отново. Имаме и още една мисия в Румъния, но като имаме предвид с колко време разполагаме, предлагам да я отложим за след обед и да започнем с тази точка след обедната почивка. До 15 часа обявявам почивка.